meine sehr verehrten Уважаеми дами и господа, добро утро като начало. Мисля, че има достатъчно членове на нашата комисия и можем да започнем с заседанието. Искам да поздравя министър на правосъдието, седнал от ляво на мен, министър на правосъдието на Литва Йосас Бернатонис и господин Шарунас Бирутис, министър на културата, той отговаря специално за въпроси свързани с интелектуалното интелектуалната собственост и авторското право. Ще имаме възможност да му задаваме въпроси във връзка с теми, които ни интересуват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 ir pasiektus tikslus susijusius su ES piliečių teisėmis, taip pat numatyti ateities gairias šioje srityje. Turime įvertinti ir tai, kad Stoholmo programa baigs galioti 2014 metais. Нашата програма приключва в 2014 година, следователно по време на неформалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи е, на 18 и 19 юли в Вилнюс председателството ще предложи политическа дискусия и стратегически, е, стратегическо развитие. Е, работейки по следващата ни цел, растяща Европа, ще работим за е, насърчаването на економическия растеж. Също така целта на предложението за общ европейски закон за продажбите, това ще бъде една стъпка към трансграничните е, транзакции. Това е сложна задача, която изисква задълбочено разглеждане. Председателството ще направи всичко, което е необходимо, за да може да се проведат интензивни обсъждания по този въпрос в анализа на съответното предложение. Ние се надяваме също така, че министрите ще проведат политически дискусии. Комисията ще разработи съответните доклади и а, се надяваме, че ще има активна обмяна на мнение. Една друга инициатива, която допринася за насърчаването на економическия растеж е предложение за европейска заповед за запазване на сметките, защото това ще даде възможност на кредиторите да възстановяват дълговете, като същевременно защищават правата на длъжниците. Комисията Юри гласува по този въпрос през май. Трябва да се отбележи също така, че повдигнатите въпроси, както в комисията, така и в съвета, бяха от сходно естество. Те са насочени да защитят както интересите на кредиторите, така и на длъжниците. Следователно ще продължим с интензивните дискусии по това предложение за тази заповед и ще опитаме да постигнем консенсус в съвета, като същевременно сме напълно отворени за всякакви форми на сътрудничество с Европейския парламент и особено с докладчика господин Балтасаре. Ние също така ще работим интензивно по регламента за неплатежоспособността с цел да се подобри ефикасността и ще дадем възможност на честните длъжници да решат временните си трудности. Много е важно е да се разгледа разширяването на приложното поле на този регламент с цел да се предотвратят е, процедури, производства за несъстоятелност е, в е, Европейския съюз. Също времено ще продължим преговорите за уреждането на легализацията и други формалности, като целта е да се намали бремето върху гражданите и бизнеса е, също така е, да се облегчат процедурите на легализация и поставянето на апостили върху официални документи, издавани в друга държава членка. Предложението на реформата на Европейския съюз е предназначена за модернизиране на общностната и националната система за търговските марки. Председателството ще се опита да постигне максимален напредък в преговорите за по този регламент, по който докладчика госпожа Викстрюм и държавите членки ще оформят своята позиция междувременно. Един важен, една много важна инициатива и комплексна е пакета за защита на данните, на индивидуалните права и на економическия растеж. Ние ще продължим работата от, на, на ирландските ни колеги в преговорите. Ние смятаме, че директивата за баланс между половете, равнопоставеност между половете също така ще бъде много важен елемент в нашата работа. Макар, че след като започна дебата в съвета бяха изразени различни мнение от държавите членки. Съществува широк консенсус в Европа за необходимостта да се подобри съотношението между мъже и жени в ръководни позиции. Председателството има много важна и отговорна задача да постигне общ подход в съвет и ние смятаме, че има реален шанс да постигнем това. Одита също е много важен за възстановяването на доверието в пазаря, да се повиши конкурентоспособността на Европейския съюз в, на пазара на одитите и също така да се повиши отчетността а, на аудиторите на Европейския съюз. Следователно, нашето председателство отдава голямо значение на този одит с цел да се постигне общ подход в съвета. Ние се надяваме, че ще е, сътрудничеството ще бъде плодотворно. Заедно с докладчика по тази тема господин Карим. Също така, по откритата Европа ние за нас едно от, едно, един от хоризонталните приоритети на председателството е да се засили и да се развият отношенията с източното партньорство. Ние се опитваме да постигнем ясна стратегия за подобряване на сътрудничеството с източните ни партньори Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украина, за да се създадат необходимите условия за подобряване на политическото и економическото интегриране на тези държави. Първата среща е, в формат ПВР с източното партньорство ще бъде организирана в Люксембург през октомври, в резултат на което ще допринесем за третата среща на върха на източното партньорство, което ще се проведе е, в Литва през ноември. Също така ще работим по делегираните актове и по актовете за изпълнение. Това фигурира в законодателството с оглед на финансовата перспектива на ЕС. Ние се надяваме, че така наречените ръководни принципи, guiding principles, ще ни помогнат да постигнем консенсус и също така се предвижда и делегираните актове да... Ние се надяваме, че споразумението, което се вижда в документа, ще ни даде възможност да сближим позициите в преговорите по а, законодателните актове. Госпожи и господа, Представих ви основните приоритети на литовското председателство в сферата на правосъдието. Е, законодателният цикъл приключва и трябва да бъдем обединени е, в е, работата по постигането на основните ни цели. Ние се надяваме, че сътрудничеството с другите държави членки и благодарение на помощта на Европейския съюз ще постигнем зададените цели. Също така е, се надяваме, че председателството ще бъде добър успешен опит за Литва, незабравим етап в нашата история. Накрая бих искал да отбележа, че ние очакваме посещението на членовете на комисията Юри в Вилнюс следващата седмица и ще очакваме представителите на комисията на неформалната среща на министрите ПВР. Благодаря, господин Бърнатонис. Предлагам сега да задем думата направо на господин Шарунас Бирутис, министр на културата, след което ще имаме възможност да му зададем въпроси. Заповядайте, господин министр. Vielen Dank, Herr Präsident, honorable members, dear friends. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, много се радвам, че отново съм в Европейския парламент. И преди съм работил с вас и затова много се радвам да ви видя отново. Ще се опитам съвсем накратко да изложа а, нашата програма във връзка с авторските права. Както знаете, вие днес имате гласуване, има по, по това въпрос. Само че нататък ще говоря на литовски, защото имам такава чудесна възможност да, да изтъкна нашето културно наследство, а литовския език е, е, е най-древния жив език, който се доближава най-много до санскрит. уж сутейкта. Много благодаря за Микрофон, моля, за оратора. И така бих желала да ви благодаря за възможността да представя пред комисията Юри програмата на литовското председателство и дейностите в сферата на авторските права. Ние отчитаме ролята на Европейския парламент в сферата на управлението на вземането на решения в сферата на културата, тъй като Европейския парламент представлява интересите на 500 милиона европейци. Надяваме се, че ще работим в едно взаимно полезно сътрудничество. В началото бих желала да благодаря на нашите ирландски колеги за значителния напредък постигнат по въпроси, свързани с европейския дневен ред. Отново няма микрофон за оратора. Един от тези важни въпроси е предложението за а, директива за управлението на авторските права и а, особено във връзка с, с музикални произведения а, и тяхната и тяхното ползване онлайн. Вие познавате този доклад, това е доклада на госпожа Гало. Аз си спомням, че това беше много важен елемент на работата на парламента и аз очаквам, че ще има развитие по този въпрос и ще се надяваме, че ще получим правомощия от съвета да обсъдим този документ и да започнем преговори с съвета по този въпрос и ще можем да работим заедно по този въпрос. Подкрепяме инициативите за развитието на пазара на музикални произведения и тяхното използване онлайн. Тази директива е много важна за да се постигне един общ цифров пазар. Приемането на тази директива ще бъде първата стъпка за създаване на благоприятни условия за лицензионни споразумения в общия пазар. Естествено, трябва да се направят други стъпки в тази сфера във връзка с интелектуалните и авторските права. Трябва да се направят балансирани предложения, които да позволят на бизнеса, на авторите, за да може да се организират необходимите дейности в съвета ние смятаме, че ще започнем да работим активно, за да представим законодателните текстове максимално а, бързо. Ме ми интересува какво е вашето мнение във връзка с значението на международното право, а, във връзка с защитата на авторските права. Ние ще работим също така в по въпросите на авторското право с, с Световната организация по интелектуалната собственост. На 28 юни тази година СОИС организира дипломатическа конференция в Маракеш също така разгледахме възможността за подобряване на достъпа до публикувани произведения за лица, които имат някакви увреждани, те са незрящи, с а, лошо зрение и така нататък. Литовското председателство ще направи всичко, за да насърчи ратифицирането на договора от Маракеш от е, е, Европейския съюз и от държавите членки, за да се постигне хармонизирано приложение на тези разпоредби. Също така ще обсъдим е, разпространяването на културни трудове. Ще разгледаме предложението на господин Антонио Виторино, представителя на комисията, става дума за а, а, данъци за а, частно възпроизвеждане, за да се отговори на редицата предизвикателства на цифровата епоха, е много важно да се хармонизират интересите на собствениците на авторските права и из ползващите тези авторски произведения. Същевременно трябва да се гарантира правото на творците да имат справедливо възнаграждение в творческата сфера. Надявам се, че следващата седмица вие, господин председателю, и госпожи и господа евродепутати, ще можем да ви приемем в Вилнюс и аз бих искал да привлека тогава вниманието ви върху нашата културна програма. Ще ви представим най-талантливите литовски творци. Ще се опитаме да покажем ролята на европейската култура в Литва. Госпожи и господа, евродепутати. Аз мисля, че ще имате възможност да се насладите на много представления на наши творци тук и в Брюксел, и в Гент, и в Страсбург, и в други европейски градове, включително и в вашите столици. Аз се надявам, че нашето сътрудничество ще бъде полезно и ефикасно. Благодаря ви за вниманието и ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. Е, министър. Благодаря, господин министър Биротис. Вие сте наш бивш колега, но за нас е удоволствие да ви поздравим с добре дошъл в новата ви функция сред нас. Това много улеснява нашата комуникация. Вие познавате парламента, знаете колко сложни са нещата понякога, с което не искам да кажа, че а, работата в съвета е по-проста. сега искам да дам думата на колегата Цвевка. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Witam serdecznie panów ministrów, dziękując za możliwość e, dzisiejszego благодаря, господин председател. Добре дошли, господа министри. Много се радвам на възможността днес да разговаряме с вас и мисля, че това е добра прелюдия към разговорите в Вилнюс другата седмица. Има много обхватна програма за нашето посещение, много точки, които трябва да бъдат обсъдени теми, които са важни за следващите 6 месеца на литовското председателство. Радвам се, че господин Бирутис, бивш наш колега, отдава такова голямо значение на темата за интелектуалната собственост и за авторските права. Този въпрос засяга не само вътрешния пазар, а също така дебата започна във връзка с поразумението АКТА и редица неразрешени, неуредени до този момент въпроси. Те водят до общо съмнени, колебани, свързано с понятието интелектуална собственост и авторски права, свързани с а, интернет, така че предстои ние да предложим нова формулировка за тези понятия и по какъв начин могат да бъдат е, използвани данни, информации, поставени в интернет. Надявам се на плодотворна работа и на напредък. Искам да благодаря на министър Бернатонис за неговото присъствие тук. Ние вече имахме възможност да разговаряме с него във връзка с предстоящото ни сътрудничество. Вие дефинирахте по изключително подходящ начин нашите приоритети. Имам въпрос към вас. Ще обсъдите ли също така темата свързана с а, а, измами а, в ущъп на интересите на Европейския съюз? Защото един въпрос е а, формулировката, дефиницията на понятието държавен служител, а, публичен служител. Благодаря, колегата Масък. Благодаря. Господин председател, добър ден на всички. Желая на литовското председателство успех и, както колегата преди мен, а, и аз много се радвам, че ще, ще се занимавате с авторското право. Това е един особено сложен въпрос, който е свързан с вътрешния пазар – трябва обаче и от международна гледна точка да подходите към въпроса, така че да защитите интересите на европейските автори. Предният оратор е от НП. Той гласува против акта, аз пък съм социалист и гласувах за. въпросът е много сложен в парламента. Мисля обаче, че трябва да поемете лидерството по този въпрос и се надявам, че ще успеете да помогнете на Европа да мине през е, този процес. А, много се зарадвах от това, което чух от министъра, че езикът му е близък до санскрит. Става въпрос за един език, който е бил потискан от, съветските, от съветския апарат в продължение на много години. Господа министри, и от двама ви бих искал да чуя какви са ви отношенията с рускоязичното малцинство във вашата страна. Господин Белингер. Благодаря, господин председател. И аз е, се присъединявам към колегите и аз искам да ви приветствам на нашето заседание. Също, също приветствам и това, което чух от вас. За първи път Литва поема председателството на съвета на Европейския съюз. И мисля, че програмата ви е особено впечатляваща. Доста високо сте поставили летвата. Много са досиетата, които сте си поставили за цел да приключите. Знам, че няко, по някои от тях вече се работи, давам си сметка. Не, не по всички трябва да започвате работата от самото начало. Някои са в доста напреднал стадии. Но така или иначе, задачата ви е много, много сериозна и нелека. Да отбележите напредък по всички тези законодателни досиета. Бих искал да обърна вниманието ви на, на, на отговорността, която поемате. Не говоря за конкретни, отделни досиета, по които ще трябва да работите, част от които вече изредихте вие. Много ме радва това, че изтъкнахте е, новаторската роля на законодателството, на, на, на правото в европейски е, план и, и как то може да доведе до, до развитие и растеж в Европа. Това определено е, е нещо, което ни трябва. Все повече си даваме сметка, че ако законодателството действа както трябва, тогава интеграцията е, се осъществява много по-ефективно и тогава можем да очакваме растеж. В миналото много накъсано а, а, текоха различни процеси, като например управление от една страна и развитие от друга. Вече не бива да е така. В областта на правосъдието трябва да се гарантира вътрешна мобилност в Европейския съюз. Това би било един двигател на растежа европейските граждани трябва да, да, са, да са убедени, да са спокойни, че има достъп до правосъдие навсякъде в Европейския съюз. Така че това е нещо, което трябва да се осигури. Повсеместен достъп до правосъдие. Това много ще улесни а, хората, ще ги накара да се почувстват много по-реално като европейски граждани. Защото сега не винаги така стоят нещата един от основни, от, извинете, отрицателните е, фактори е, е, в това отношение е разликата в правните системи. Сега ние не се опитваме да изравним всичко, всичко да уеднаквим, просто се опитваме да улесним живота на, на хората. Споменахте едно нещо, което прозвуча малко като, като второстепенен въпрос. Става въпрос за документите и копията на документите. Това обаче не е много важен въпрос. Той е важен за гражданите също така. После въпроса за търговските марки. Той също не е никак маловажен. После въпроса за търговското право изобщо и идеята за един факултативен инструмент. Министъра каза, че е, този въпрос е от особен интерес е, е, за председателството. При нас е, това е един друг много спорван въпрос, по който е трудно да се постигне консенсус. Сега е няколко въпроса. Първият е свързан с програмата от Стокхолм. Днес ще проведем съвместни заседания с други парламентарни комисии по въпроса за това как може да се укрепи Стокхолмската програма. Боя се, че в крайна сметка Стокхолмската програма като предложение ще остане доста куха от към съдържание. Министърът на културата а, говори за образованието и културата. Имаме европейска област на, а, на научните изследвания, но нямаме образователна а, Нямам образователно пространство. Аз съм професор в Италия, но ако искам да се преместя, да работя в Франция или в Британски университет, ще ми трябва специален паспорт, което не е реална мобилност и трябва да се, да, трябва да се промени нещо там. Същото въжи и за правосъдието. Та така, в тая връзка ще обсъждаме Стокхолмската програма. Трябва да направим всичко възможно, но това да не е просто едно писмо. Трябва да бъде нещо, нещо конкретно, нещо реално. С помощта на съвета като цяло се, надявам не просто да, да приемете нови стандарти, нови, е, нови е, правила, но, но да спомогнете за прилагането на вещите съществуващите. Защото има, има голяма пропаст между това, което е прието като изискване, като стандарти и това, което се прилага на практика. Защото не е достатъчно само да приемаме норми. Те трябва да се прилагат. Следващия въпрос, който искам да повдигна е авторското право. Споменахте доклада на господин Викторино и, и таксите за възпроизвеждане. Нашата комисия е много разделена по този въпрос. Ще видите, можете да видите списъка, който днес ще гласуваме. Ще, и, и там се вижда, че повечето политически групи, почти всички, подкрепят предложението. това число социалистите. Но това е благодарение на работата на докладчиците. Но много е важно да се е, напредне по това, е, по това досие. Наистина ни трябва достъп до културата за нашите граждани, но в същото време трябва да защитаваме и авторите. Благодаря. Благодаря колегата Карин. Благодаря, господин председател, И аз искам да се присъединя в приветствените е, слова и да, да е, кажа добре дошли на двамата е, министри. А всъщност на, на господин Бирутис трябва да кажем добре дошли отново, да, защото вие сте работил тук. И е много хубаво на такива постове да са хора, които познават добре институциите. Винаги е много радващо човек да види а, страна като вашата да заема а, такава ключова позиция а, в Европейския съюз. Аз дойдох тук през 2004 година и е, това беше съзнателно решение. Аз избрах Европейския, а не нашия националния парламент, защото това беше ключов момент а, за нашето поколение около тази година. Падането на Берлинската стена и освобождаването на Нелсън Мандела – Та, а, а, мисля, че и вашето встъпване в председателството бележи сериозна стъпка напред, сериозен а, вододел в историята на Европейския съюз. Аз искам да засегна три основни въпроса по някои, някои актуални въпроси. Първо едно досие, по което работя аз в тая комисия, става въпрос за реформата в одита не мисля, че това, може да съм пропуснал, но не мисля, че това бе споменато във вашето встъпително слово. Това е едно досие, което е, е на особено критичен етап, етап от преговорите между институциите. ще се радвам, ако ни осветлите малко по това, каква е позицията ви по, по работата по това досие. Така общо си формулирам за сега въпроса. Просто изчаквам, изчаквам господин министър да си погледне записките преди да премина към следващия въпрос. Okay. Um, secondly, uh... Второ, друго едно досие, по което работя, е свързано с интелигентното регулиране или по-скоро повишаване качеството на нормотворчеството тук ще се говори в рамките на следващия половин час по този въпрос. Опитах се да насърча последните три председателства, т.е. периода, през който работя по това досие, да, да заемат по, по-инициативна, по-реформаторска позиция. Защо? на мен ми е съвсем ясно. Не, не искам да си мислите, че съм някакъв бесен антиевропеец, евроскептик. Но ясно е за мен, че хората, европейците, днес искат реформа. Никой не е доволен от Европейския съюз в сегашния му вид. Ние, като парламент, се опитваме да, да осигурим част от тия промени. И много колеги са свършили много работа по този въпрос. Ние, и, и по-специално да, нашата комисия, защото ние сме една от най-важните в този ресор. От страна на председателството обаче може да се свърши много повече. И аз ви, ви а, а, насърчавам да, да, да а, поемете тази инициатива. И е, ще се радвам да чуя какво мислите е, по, по този въпрос. Смятате ли, че ще е, можем да си протегнем ръка и да работим заедно? То това е което исках да попитам. Благодаря ви. Благодаря. Сега колегата Гагани. Последно. Витарен Кио, сола парола, пер дарем... Благодаря. Ще се възползвам от тази възможност и аз да ви приветствам, да ви пожелая много успех по време на председателството. Винаги си казваме, че 6 месеца е много кратко време. За това да успее човек да, да хване здраво юздите и да, да постигне някакви реформи. Та трудно е да се работи в рамките на просто на само половин година. Трябва ни по-тясно сътрудничество. Трябва да, да укрепим сътрудничеството между институциите и, и, и с държавите членки. Много рядко ще кажа нещо във връзка с това, което каза господин Белингуер. Много рядко ми се случва да се, да се съглася с италиански социалист, но ето това е един от тези случаи. Едно нещо искам да подчертая от неговото изказване. Много се надявам Европа да се превърне в, в политически по-обединено по образование. Надявам се да успеем да хармонизираме повече правосъдната система също така економиката, финансите на Съюза. Трябва ни повече единство и в други области. Може би е, по-често трябва да, да заседават министрите на, на правосъдието, на културата. Стратегията ни трябва да бъде насочена към човека и, и това ще спомогне за повече хармония и единство. Та, е, може би няма да е лошо да поемете по този път във вашето председателство. Сега в право, правосъдието не, не е област, където Италия може да, да бъде образец. А, ние сме много бавни като сектор, в, тая, в този сектор. Трябва да се преборим с бавните правосъдни системи, а тези, които са натоварени от голяма бюрокрация. А ние като парламент ще направим всичко възможно да ви помогнем в работата ви. А мисля, че трябва да се вгледаме, да се спрем на това, което ни обединява. И така ще видим най-лесно как, как трябва да изглежда Европа. Вие не разполагате дори с 6 месеца, защото предстоят летните отпуски, но след това се надявам да дадете сериозен принос за бъдещето на Европа. Благодаря. Сега давам думата на министр Бернатонис. Много благодаря, госпожи и господа евродепутати, за това, че изразихте такъв силен интерес към нашата програма, програмата на нашето председателство. Нямаме много време, но ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които ми бяха зададени. Първо бих желала да благодаря на господин Цвивка за срещата ни преди литовското председателство, защото това ни помогна да се подготвим за председателството. И сега искам да отговоря на конкретните ви въпроси. Няма да говоря за наказателното право, защото това не е интересно за всички вас, обаче въпреки това, това е един от приоритетите на литовското председателство. Ще се отнася до държавните служители. Установено е, че дефиницията на държавен служител включва всички служители, които изпълняват, които работят в институциите на национално или на европейско равнище и във всички други институции. Ще продължаваме да работим по тази тема и ще се опитаме да разработим, да постигнем по-голям напредък. И сега ще се опитам да отговоря на въпроса на господин Масип за руските мълцинства. 5% е, е руското население. Това е второто по големина мълцинство след полското. Те са литовски граждани. Искам да подчертая, че русите, които живеят на територията на Литва, след обявяването на независимост в 90-та година. Те имат руски училища и това мълцинство е добре интегрирано в Литва. Повечето от руските семейства пращат децата си в литовски училище. И това са хора, които свързват съдбата си с, нашия, с нашата държава. Ние не сме получавали оплаквания от отношението към руското малцинство. Ситуацията не е лоша далеч не е лоша. Иска искам да повторя, да отговоря на господин Берингер. Естествено, съгласен съм, че не можем да разделяме економиката и правото. Економиката не може да се развива без е, развитието на правото. Само то може да осигури доброто развитие на економиката. Сега въпрос за търговската марка. Литва много високо цени предложението, което беше представено за упростяването на системата на търговските марки. И сега няколко думи за Стокхолмската програма е, ние ще проведем неформална среща в Вилнюс. Този проблем е включен в дневния ред и ще мислим за това как е, може да се замести Стокхолмската програма, след като тя из е, тя, е, а, валидност изтече. И сега бих желала да отговоря на господин Карим. В изложението си говорих за значението и за приоритетите е, на одита и казах, че ние ще се опитаме да бъдем много продуктивни и много активни във връзка с, с другите въпроси за реформата. Триото на председателството Ирландия, Литва и Гърция ще се опитаме да направим всичко, което е по силите, да постигнем напредък и по тази тема. И сега бих искал да отговоря на въпроса на господин Гаргани. Искам да подчертая, че ние подкрепяме всички економически въпроси, въпросите свързани с Стокхолмската програма. Аз наистина много ви благодаря за зададените въпроси. За съжаление нямаме много време, за да ви представим нашата програма в детайли, но съм сигурен, че нещата ще станат все по-ясни е, с течение на нашето правителство. Ценим високо сътрудничеството си с Европейския парламент. Е, това е окончателният цикъл вече <clears throat> в законодателството и зависи от нас е, какви резултати ще постигнем. Благодаря. Давам думата сега на господин Бирутис, министър по културата. Благодаря, господин председател. Благодаря за добрите ви думи, благодаря и за вашата подкрепа, благодаря за подкрепата ви за нашата програма и сега ще се опитам да отговоря на въпросите ви. Въпросите ви са много интересни и те показват вашия интерес към проблемите на авторското право. Господин Зивка зададе първия въпрос, господин Белингуер и господин Масив зададоха въпроси свързани с авторското право и акта. Както знаете, това споразумение е, малко се бави, е, не е взето решение по този въпрос. Както казах в встъплението си, ще са необходими големи усилия, за да се постигне напредък. Знаете, че има директива, така че това ще бъде първата стъпка в сферата на авторското право. И тя ще бъде свързана с добро координиране на дейностите по авторското право на международния пазар. Трябва да продължат обсъжданията. Цифровото пространство е от изключително важно значение в момента, както знаете, технологиите, бързите технологии, всичко, което се случва онлайн – всичко това се променя а, всеки ден. И а, тези развития всъщност обославят а, новите явления в сферата на авторското право, защото ние можем да ви гледаме онлайн по интернет всички а, творби, които искаме, но това в известен смисъл накърнява авторските права в. И някои държави членки решиха, че трябва да се наложи форма на подкрепа за тези а, творби. И сега въпросът е а, какво а, трябва да се направи. Искам да допълня казаното от колегата Бернатони за руските мълцинства. Руското мълцинство и другите мълцинства, които живеят на територията на Литва, си имат свое културно пространство, което е много обширно. Ние като Министерство на културата имаме задължението да подкрепяме културното богатство и многообразие. Основните малцинства имат свои програми по телевизията, по радиото, имат вестници, така че в Литва няма проблем свързан с, с малцинствата, нямаме оплаквания от тях. Сътрудничим си с държавите в, в от които са тези малцинства, като Русия и Полша. Те поддържат връзки, контакти с, с съответните си държави. Говорим също така с източното партньорство, но това трябва да бъде една мега форма на партньорство. Това е всичко в отговор на вашите въпроси днес. Ако се интересувате от повече подробности в а, нашето председателство, ще продължим в Вилнюс. Благодаря на господата министри. Мисля, че литовското председателство е изключително важно. То е единственото останало пълно като време председателство преди изборите за Европейски парламент и работата, която ще бъде свършена до Коледа ще бъде основната част на законодателните актове, които ще могат да бъдат приключени, така че желая успех на литовското председателство. Сега ни предстои още доста работа. Предстои ни гласуване връзка с, колег... с доклада на госпожа Гало. Ще работим по различни теми за несъстоятелността, за корпоративната социална отговорност. По много теми имаме готовност да започнем преговори с съвета когато съветът е постигнал някаква обща позиция и ние незабавно ще започнем разговори с него. Благодаря за вашето присъствие тук и ви пожелавам успешна работа. Сега ще прекъснем заседанието за една минута, с което започваме да гласуваме. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann können wir jetzt mit der. Така, дами и господа, започваме да гласуваме. Има някои последни изменения в списъците на гласуване във връзка с разделното гласуване. Моля, обърнете ми внимание, когато стигнем до тези точки за гласуване, защото имам само написани на ръка бележки, които могат да се окажат не съвсем достоверни. Молба от колегата Гагали да започнем с а, моя доклад, а, след което а, да гласуваме доклад на ГАЛО. Госпожо, госпожо Викстрем. request concerning the Gallo report. I would like my amendment... Съвсем проста молба имам а, по доклада ГАЛО. Искам моето изменение 370 да се гласува. Това а, съм го съгласувала вече с докладчика. Също така искам да оттегля 392 изменение, също мое. Точно това пише в моя списък на последната минута. Но... Да, господин председател, в общи линии съм съгласна с Сесилия Викстрам да се гласува нейното а, изменение и аз ще изтегля моето изменение 70 и аз използвам от възможността, че сте ми дали думата да благодаря специално на секретарията, защото много работихме всички. И е, наистина искам да поднеса едно виртуално цвете на секретарията. Благодаря. Благодаря, госпожа Кастекс. аз благодаря от името на цялата комисия. Е, благодаря. Искам да кажа, че наистина работихме много. Съжалявам малко, че имахме компромисни изменения едва вчера сутрин ние бяхме задължени да ви наложим един списък с разделно гласуване в последния момент, но това беше направено късно вечерта. Искам само да ви кажа, че по компромисно изменение 15 има нова формулировка която е добавена във вашите списъци за гласуване. Ако това компромисно изменение е прието, трябва да се коригира 27 и 56, за да се избегне противоречие. Там трябва да се приведе в съответствие тези текстове. Благодаря. Ако случайно се объркам при гласуването, моля, напомнете ми. Сега ще започнем с а, изменението на член 7 от правилника за дейността. И ще започнем с компромисно предложение 1. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 17. За? Против? Приема се. Изменение 5 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. Изменение 7 за, против, приема се. 8 за, против, приема се. Номер 9 за, против, приема се. Изменение 11 за, против, приема се. 23 няма да гласуваме. Минаваме към компромисно предложение 3. Тук имаме нов текст, който договорихме вчера. To the application of Rule 7. По прилагането на правило 7 на текста. С това устно изменение подлагаме изменението на гласуване. Кой е за? Против? Приема се цяло, целият документ. Нека да го гласуваме електронно. Гласувайте сега. 19 гласа. Всички за, няма против, няма въздържали се. Благодаря ви. И с това приключваме 19-та точка и преминаваме към давам думата на Госпожа Гагани, комплименти за председателят. Благодаря, колега Гагани. Сега преминаваме към една доста по-сложна задачка. Искате ли да кажете нещо преди това, госпожо Гало? Не. Значи, е, преминаваме към, е, направо към гласуване е, на 205 за против. Приема се. Изменение на КУ 35 за против, отхвърля се. Компромисно предложение 1 за, против, приема се. 216 за, против, отхвърля се. Сега продължаваме на пета страница. списъка. Извинявам се, моят списък е малко по-различен. Променихме го в последната минута. След компромисно предложение 2, за, против, приема се. Компромис 3, за, против, приема се. И сега компромисно предложение 4, за, против, приема се. Компромис 5, за, против, приема се. Инта 16 за, против, отхвърля се. Около 41 за, против, отхвърля се. Имко 27 за, против, отхвърля се. Около 42 е идентично. 28 за, против. Приема се. 29 изменение до докладчика за, против. Приема се. 238 изменение за, против. Приема се. 30 е оттеглено. 239 Викстрюм за, против. Гласуваме изменение 239 електронно. Изменение 239. 22 гласа за. Имаме повече гласове. Гласуваме изменение 240 за, против. Отхвърля се. Около 46 за, против. Отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против. Приема се. Сега гласуваме изменение 31 за, против. Приема се. 244 за, против. Приема се. 32 за, против. Приема се. Изменение 33 за, против. Приема се. 25 за, против. Отхвърля се. Култ 50 за, против. Отхвърля се. Имко 29 за, против. Също се отхвърля. 34 за, против. Приема се. Култ 51 за, против. Отхвърля се. Култ 52 за, против. Отхвърля се. Компромис на изменение 7 за, против. Приема се. Компромис 8 за, против. Приема се. Компромисно предложение 9 за, против. Приема се. Компромисно предложение 10 за, против. Приема се. Госпожо Кастекс. Сет, euh, sur ce compromis 10 qu'il y a un split тук има разделно гласуване по компромис 10. Искам да ви помоля да гласуваме компромиса след това. Добре, сега гласуваме за първата част до in the middle. Кой е за? Против? Да гласуваме електронно. Ясно ли е за какво гласуваме? Само думата in the middle. Just, just the word. Гласуваме само думата in the middle. Добре les mots. Добре, ясно за всички присъстващи. Ще гласуваме за целият параграф от текста на компромисното предложение без двете думи в средата in the middle. Гласуваме тялото компромисно предложение без двете думи споменати от госпожа okay. Кастекс. Кой е за? Против? Приема се. Сега гласуваме само за двете думички in the middle средата. Кой е за? Против? Отхвърля се. Ja, was war da genau das, was mir gerade gesagt worden? Нали така се разбрахме. Първата част беше добра и втората част беше добра, но трябва да се повтори. Сега Гласуваме повторно втората част. Гласуваме за това дали двете думи in the middle да останат в компромисния текст. Който гласува против, гласува за заличаването на тези две думи и те вече няма да са част от текста. Сега гласуваме още веднъж за втората част от текста, кой е, който е против тези две думи, сега трябва да гласува против. Сега повтаряме гласуването, кой е за, кой е против. Първата група бяха повече гласове, значи думите in the middle остават като част от компромисното предложение. Значи се приема. Преминаваме към компромисно предложение 11 за, против, приема се. Клуб 61 за, против, отхвърля се. Изменение 268 екстрем за, против, Отхвърля се. 269 Кастекс, да. Да. Гласуваме изменени 269 за, против. Отхвърля се. Култ 62 за, против. Отхвърля се. И 327 за, против. Отхвърля се. 38 е оттеглено. 270 за, против. Приема се. 271 е гласувано. 272 също. Имко 37 гласуваме за, против. Отхвърля се. Имко 38 за, против. Отхвърля се. 39 е оттеглено. 39 имко. За. Против. Отхвърля се. По 63. За. Против. Отхвърля се. Компромисно предложение 12 за. Против. Приема се. Преминаваме към 278 на господин Ханибол за, против, приема се. 279 е гласувано и 329 и 41 Сега гласуваме изменение 281 на господин Стоянов за, против, отхвърля се. 283 Цвиевка и други за, против, още веднъж 283. Извинявам се. 282 трябва да гласуваме сега. Инте 21. За? Против? Отхвърля се. Сега гласуваме 283 цвявка. За? Против? Отхвърля се около 65. За. Против. Отхвърля се. Компромис 13. За. Против. Приема се. 87 се приема. Имко 42 за. Против. Отхвърля се. 288 Викстрем за Против. Приема се. Гласуваме сега 289 на госпожа Кастекс. Да, против. Отхвърля се. 290 за, против, приема се. Гласуваме сега кул 68 за, против. Отхвърля се. Гласуваме Викстръм 293 за, против, приема се. 292 за, против, отхвърля се. И сега гласуваме анблок за Компромис А49 за, против. Приема се. И продължаваме с компромисно предложение 19 за, против. Приема се. Компромисно предложение 20 за, против. Приема се. Изменение 324 за, против, отхвърля се. Компромисно предложение 21 за, против, приема се. Изменение 331 за, против, приема се. Компромисно предложение 22 за, против, приема се. 335 тикал за, против, отхвърля се. 336 за, против, отхвърля се. 54 за, против, приема се. 55 за, против, приема се. 56 за, против, приема се. 57 за, против, приема се. 344 за, против, приема се. 58 за, против, приема се. 345 за, против, приема се. 59 за, против, приема се. 52 за, против, отхвърля се. 351 за, против, отхвърля се. Компромисно предложение 23 за, против, приема се. 354 за, против, приема се. 356 за, против, отхвърля се. Имко 54 за, против, отхвърля се. 355 за, против, приема се. 357 за, против, приема се. 62 за, против, приема се. 63 за, против, приема се. 64 за, против, приема се. 65 за, против, Приема се. 66 за. Против. Приема се. 67 за. Против. Приема се. 365 за. Против. Отхвърля се. Имко 60 за. Против. Отхвърля се. 366 за. Против. Отхвърля се. 367 за. Против. Отхвърля се. 68 за против, приема се. 69 за, против. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно изменение 69. и 21 гласа за, няма възражение, няма въздържали се. Приема се. 370 на госпожа Викстрюм. За, против. Кой е против? Никой. Приема се. 371 няма да гласуваме. Култ 83 трябва да гласуваме за. Против. Приема се. Имко 61 За. Против. Отхвърля се. Гласуваме 373 на Сайер. За. Против. Отхвърля се. Култ 85. За. Против. Отхвърля се. Компромис 24. За. Против. Приема се. Забравихме 374. Госпожо Кастек. Е, Господин председател, има разделно гласуване по 24, така че то се отнася за думите and no later than three months. Така че искам да ви, е, каж, да ви помоля първо да се гласува без тези думи и след това да се гласува тези думи. Така и ще направим. Но първо ще гласуваме за изменение 374, защото го забравихме. Гласуваме за него за, против. Отхвърля се. Сега преминаваме към култ 84 за, против. Приема се. Сега преминаваме към компромисно предложение 24 с разделното гласуване, както каза госпожа Кастекс. ...374 трябва да гласуваме. Кой е за? Против? Отхвърля се. Извинявам се за тези обърквания. Просто в списъците не е достатъчно ясно какво гласуваме. Сега госпожа Кастекс иска разделно гласуване по компромисно предложение 24. Гласуваме целия текст до думите and no later than 3 months. Гласуваме по целия текст без споменатите думи. Кой е за? Против? Приема се. Сега гласуваме за тези пет думи, който е за. Нека да покажа това. Кой е против? Мисля, че се приема. Сега преминаваме към компромисно предложение 25. Кой е за? Против? Приема се. Компромисно предложение 26. Кой е за? Против? Приема се с мнозинство. 392 изменение се отегля култ. 90 гласуваме сега за, против. Отхвърля се. 394 тикал за. Против. Приема се. 395 Левски, за. Против. Приема се. Гласуваме имко 68 за. Против. Отхвърля се. Гласуваме 398 за. Против. Приема се. 74 за. Против. Приема се. 75 за. Против. Приема се. 399 за. Казват ми, че не гласуваме 399, защото е ясно. Гласуваме компромисно предложение 27 за. Против. Приема се. Компромисно предложение 28 за. Против. Приема се. Компромисно предложение 29. За. Против. Приема се. Компромисно предложение 30. За. Против. Приема се. Компромисно предложение 31. За. Против. Приема се. Гласуваме компромисно предложение 32 за, против, приема се. 427 за, против. Още веднъж 427 за, против. Отхвърля се. Култ 98 за, против. Отхвърля се. Имко 74 за, против. Отхвърля се. Компромисно предложение 33 за, против. Приема се. Компромис 34 за, против. Приема се. 434 Залевски за, против. Отхвърля се. 435 за, против. Отхвърля се. Кул 99 за, против. Приема се. Имко 76 за, против. Отхвърля се. Кул 100 за, против. Отхвърля се. 436 за. Против. Отхвърля се. 437 за. Против. Отхвърля се. 438 за. Против. Отхвърля се. 439 за. Против. Приема се. 440 за. Против. Отхвърля се. 441 за, против, отхвърля се. Четиристотин за, против, отхвърля се. 443 за, против, отхвърля се. 444 за, против, отхвърля се. 445 за, против, приема се. 446 за, против. Отхвърля се. 447 за, против. Отприема се. Код 101 за, против. Отхвърля се. Код 102 за, против. Отхвърля се. Код 103 за, против. Отхвърля се. 448 за, против. Отхвърля се. Код 104 за, против. Отхвърля се. 449 за. Против. Приема се. 466 трябва да е следващото изменение. 454. 466 гласуваме сега за, против. Отхвърля се. Имко 79 за, против. Отхвърля се. Инта 35 Извинявам се, поправя се председател. Инте 35, да? Против? Отхвърля се. Култ 110 за, против? Отхвърля се. 467 за, против? Отхвърля се. Култ 111 за, против? Отхвърля се. Инте 36 за, против? Отхвърля се. 468 за, против? Приема се. 87 за, против, приема се. 88 за, против, приема се. 469 за, против, отхвърля се. 470 за, против, приема се. 471 за, против, отхвърля се. 89 за, против, приема се. Преминаваме към компромис 35. За, против. Приема се. И сега преминаваме към Инта 39 за, против, отхвърля се. Култ 113 за. За, против, отхвърля се. 482 за, против, Отхвърля се. 483 за. Против. Отхвърля се. 484 за. Против. Приема се. 90 за. Против. Приема се. 91 за. Против. Приема се. 41 за. Против. Отхвърля се. 92 за. Против. Приема се. 93 за. Против. Приема се. 490 за. Против. Приема се. 491 за. Против. Отхвърля се. 482 за. Против. Отхвърля се. 492 за. Против. Приема се. 117 за. Против. Отхвърля се. И 351 за, против. Отхвърля се. Имко 83 за, против. Отхвърля се. 493 за, против. Отхвърля се. 94 за, против. Приема се. 498 за, против. Отхвърля се. Код 118 за, против. Отхвърля се. Компромисно предложение 36 за, против, приема се. Култ 119 за, против, отхвърля се. Имко 85 за, против, отхвърля се. Култ 120 за, против, отхвърля се. Култ 121 за, против, приема се. Имко 86 за, против, отхвърля се. И 353 за, против, приема се. И 354 за, против, отхвърля се. 501 за, против, приема се. 88 за, против, отхвърля се. 56 за, против, отхвърля се. И 357 за, против, отхвърля се. Култ 124 за, против, Отхвърля се. Имко 90 за. Против. Отхвърля се. 96 за. Против. Приема се. 504 за. Против. Отхвърля се. 125 за. Култ 125. Гласуваме за. Против. Отхвърля се. 505 за. Против. Отхвърля се. 97 за, против, приема се. 91 е идентично. Инте 45 за, против, отхвърля се. Имко 92 за, против, отхвърля се. Сега имаме гласуване амблок, което се разпусти до изменение 119 за, против, приема се.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 Против. Приема се. 44. Компромисно предложение за. Против. Приема се. 121 за. Против. Приема се. 122 за. Против. Приема се. 154 за. Против. Отхвърля се. Култ 1 за. Против. Инта 1 за против. Отхвърля се. Имко 2 за против. Отхвърля се. Код 2 за против. Отхвърля се. Компромис 45 за против. Приема се. Компромис 46 за против. Приема се. Код 5 за против. Отхвърля се. Куче 6 за. Против. Отхвърля се. Изменени 3 за. Против. Приема се. Имко 4 за. Против. Отхвърля се. Култ 8 за. Против. Отхвърля се. Компромисно предложение 47 за. Против. Приема се. Култ 11 за, против. Отхвърля се и 3, 3 за, против. Отхвърля се и 3, 4 за, против. Отхвърля се. Компромис 48 за, против. Приема се. 141 Буду за, против. Отхвърля се. Компромис 49 за, против. Приема се.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 против. Приема се. Сега гласуваме и 37 за, против. Хвърля се. Кул 14 за. Госпожо Лихтенбергер. При мен пише, че кул 14 е покрито от Изменение 9. Мисля, че забравихме да гласуваме точка от преамбюла 9. Gut, also stimmen wir über Erwägungsgrund 9 ab. Bei mir steht hier nur was anderes, das macht aber. Добре, аз имам друг списък за гласуване. Сега гласуваме точка от преамбюла 9 и изменение номер 9. Кой е за? Против? приема се. И 37 за, против, отхвърля се. Кул 14 за, против, приема се. Компромис 54 за, против, приема се. Имко 8 за, против, отхвърля се. 158 Викстрем за, против, приема се. 159 Кавада. Да, против, Отхвърля се. Компромис 55 за. Против. Приема се. Компромис 56 за. Против. Приема се. 170 за. Против. Приема се. Компромис 57 за. Против. Приема се. 176 Ниблер за, против, отхвърля се. 177 за, против, отхвърля се. Имко 14 за, против, отхвърля се. 179 за, против, отхвърля се. 58 за, против, приема се. Компромис 59 за, против, приема се. Компромис 60 за, против. Приема се. 182 за, против. Отхвърля се. Код 20 е идентичен. Имко 17 за, против. Отхвърля се. 61 за, против. Приема се. 13 за, против. Приема се. 14 за, против. Приема се. 188 за, против. Отхвърля се. Имко 19 за, против. Отхвърля се. Ко 22 за, против. Отхвърля се. Имко 20 за, против. Отхвърля се. 15 за, против. Приема се. Ко 25 за, против. Отхвърля се. 189 за, против. Приема се. 192 за, против. Отхвърли се. Култ са 27 за, против. Отхвърля се. 193 за, против. Отхвърля се. 194 за, против. Отхвърля се. 195 за, против. Отхвърля се. Култ 28 за, против. Отхвърля се. 196 за, против. Отхвърля се. Около 29 за, против. Отхвърля се. Около 30 за, против. Отхвърля се. 197 за, против. Отхвърля се. 16 за, против. Приема се. 17 за, против. Приема се. Компромис 62 за, против. Приема се. Компромис 63 за, против, приема се. Компромис 64 за, против, приема се. 21 за, против, приема се. 22 за, против, приема се. 23 за, против, приема се. Имко 24 за, против, отхвърля се. Ко 33 за, против, отхвърля се. И 315 за, против против. Отхвърля се. 539 тикал за, против. Отхвърля се. 540 тикал за, против. Отхвърля се. 123 кавада за, против. Отхвърля се. Така, сега свършихме по-голямата част от работата и гласуваме електронно за целия доклад. Гласувайте сега. 21 гласа за. Поздравявам докладчицата. Hat nicht funktioniert? Okay, aber Sie wollten dafür stimmen? Okay. Не сте успяли да гласувате, но сте искали да гласувате с за, значи имаме 22 гласа за. Сега гласуваме по законодателната резолюция като цяло. Гласуваме още веднъж електронно. ja wir rechnen frau thein einfach mit dazu wieder zweiundzwanzig zweiundzwanzig dafür 22 гласа za няма въздържали се, няма против, същият резултат както преди. И сега гласуваме за начало на преговорите с съвета. Гласуваме отново електронно. Гласувайте сега. gleiche Ergebnis, alle dafür. Nochmal herzlichen Всички за, още веднъж е, поздравления за докладчика и пожелавам успешни преговори. Следващият документ, който ще гласуваме е за а, правното основание. Дам думата на колегата Аксел Фос. Благодаря. Тук става въпрос за правно основание във връзка с договора Евратом. Дали правното основание е свързано с договора за функциониране за Европейския съюз или Евратом. А, става въпрос за член 91 и по-скоро, понеже става въпрос за административен въпрос, смятам, че по-подходящ е член 91 и това е моето предложение. Благодаря. Имате ли различни мнения от а, мнението на колегата Фос? Всички, които са за, моля да дадат знак. За, против. Значи, вземаме решение за приемане. Втория доклад на колегата Фос. Нещо свързано с морското дело. Тук става въпрос за най-отдалечените региони, дали те трябва да бъдат включени аз смятам, че те са вече включени в общото правно основание. Няма никаква разпоредба, свързана специално с тях. И за това мисля, че а, правното основание, което е предложено, член 42-43 са а, правилните, вместо член 345. А, кой е за това предложение? Против? Да, благодаря. Значи приемаме поздравление за колегата Фос, след което се връщаме на въпрос 37а делегирането на изпълнителни права, свързани с директивата за тютюновите изделия. На колегата Стоянов направи конкретно предложение. Сега не го виждам тук, но виждам списък за гласуване. И сега ще гласуваме просто по това. Гласуваме за компромисното предложение на НП социалистите и демократите. Кой е за? Против? Приема се. И мнението на докладчика, това също е прието. Нека да гласуваме сега по, целия, по цялото а, становище. Гласувайте електронно сега. Es fehlen noch zwei, aber wir können auch schließen. Липсват ни още два гласа, 19 гласа за, няма против, няма въздържали се, така че можем да смятаме за приключено. Точка 30. Тук става въпрос за приемането на членове на комисията по член 255 във връзка с избора на съдия. Имаше предложение на социалистите и демократите и предложението на господин Берлингуер. Мисля, че можем да гласуваме с акламация, с аплодисменти. Кой е за? Поздравление на колегата Белингуер, Той ще бъде подложен още едно гласуване в пленарна зала. Пожелаваме му успех. Сега преминаваме също точка 30. Господин Сперони не можем да се заемем с тази точка днес. Секретариатът предлага да отложим тази точка ще отложим за следващото съседание колега Викстрън. My... Не знам дали само в моя списък има грешка, но пише условията за влизане на граждани на трети страни за научно-изследователни цели. Това не е на Франческо Сперони, а на Стоянов. It's an opinion to the това е становище по доклад, за който докладчик съм аз в Либе. Това сигурно е грешка и трябва да се реши. Да, ако е грешка, трябва във всеки случай трябва да отложим тази точка this procedure which is Okay, das ist recast, das yeah, Mats Beroni, exactly. aber das wird in exactly. jedem Fall vertagt. That was my mistake. Well, also. I'm looking... Да, значи във всеки случай ще поправим тази грешка. А просто становището от правната комисия е на Стоянов, затова се напрегнах. Във всеки случай ще отложим а, тази точка. Сега гласуваме. Сега преминаваме към а, колегата Цвиевка и отложената от вчера точка от дневния ред. Благодаря, скъпи колеги. Съвсем накратко ще предложа а, някои съображения във връзка с моето становище за борба с измамите по наказателно-правен ред. Моето предложение е кратко, самата директива е кратка. Тук ние отговаряме за формулировката на понятието публичен служител. Нашата комисия отговаря за това. Това е точка от преамбюла 8 и член на 8 аз се ограничавам само върху тази формулировка. Още при първото обсъждане казах, че тази формулировка трябва да съдържа и формулировка за национален служител и служител на Европейския съюз. Но това трябва да е разпоредба, която трябва да включва и юридически лица, които са натоварени с изпълняването на публични задачи. Знаем, че в някои държави членки се случва а, личности, които не са държавни служители, да изпълняват а, подобни а, задачи. Това беше изходната точка за становището и това беше дефиниция от протокола за защита на економическите интереси на Европейския съюз. И специално за органите, които изпълняват публични задачи. Мисля, че дефиницията трябва да обхваща и действията на държавни служители и публични служители не само на територията на Европейския съюз и в трети държави, защото знаем, че голяма част от финансовите средства на Европейския съюз се разпределят извън неговите граници. Знам, че дефиницията в конвенцията не е съвсем точна, Отворен съм към предложение от ваша страна за по-нататъчно изясняване. Вторият въпрос, който се е променил, касае правното основание. Това е потвърждение на решение взето от нашата комисия член 3025, параграф 4 е предложеното от комисията. Ние предлагаме член 83, параграф 2. Както знаете, има само три предложения за изменения от моя страна, но тук работим заедно с комисиите Либе и Конт в едно сложно взаимодействие и за това бих искал да подчертая онези точки, за които ние сме отговорни като Комисия по правните въпроси по време на разговорите с съвета. Становището на нашата комисия, разбира се, може да се разпростира и върху други въпроси, ако имаме желание, ако има изменения от ваша страна за други точки, които се съдържат в този доклад но ние ще имаме позиция различна от нашата позиция, свързана с определението за публичен служител. И ще бъдем готови през октомври съвместно с комисиите Конт и Либе, така че след лятната почивка ще се върнем на това досие. Това е всичко, което искам да кажа днес. Ще се радвам да чуя вашите мнения. Благодаря ви за всичко. Благодаря на колегата Цвевка, колегата Тейлор. Uh, you, uh... Благодаря господин председател. Благодаря, господин Цвивка, за коментарите и за измененията, също които сте внесли. Накратко искам да се спра на няколко момента. Първо приветствам промената на правното основание за член 83.2. Това са минималните изисквания за, наказ... за, за а, а, при правонарушения. По отношение на промената на определението на държавен или публичен служител. Това трябва да го разгледа малко по-внимателно. Ако имам въпроси, ще, ще поговоря с докладчика да ги уточним. Благодаря. Госпожа Кастекс. Euh, да, по правните основания ние имаме известни въпросителни. Можем да продължим да обсъждаме, предполагам, с докладчика и докладчиците Сянка, защото общо заето сме за предложението на комисията, така че това е всъщност нещо, по което трябва да оставим отворено обсъждането. Обръщам ви внимание, че ние взехме единодушно решение във връзка с правното основание наскоро. Не можем сега да го отхвърлим. А, юридическа, правната служба не иска повече да се занимава с този въпрос, защото той не може да вземе решение различно от това, което ние сме взели в нашата комисия. Либо и съветът също изхождат, че правното основание ще бъде член 83, параграф 2. Можем да продължим обсъждането, но искам да ви обърна внимание, че всъщност вече този въпрос сме го решили неодавна. Срок 18 септември за внасяне на изменения. С това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към доклада на колегата Карим за регулаторната пригодност. Chairman, thank you, um, colleagues. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, това е 19-я доклад за по-доброто нормотворчество. И аз Имам честа още веднъж да съм определен за докладчик в нашата комисия. Благодаря на колегите за това, че още веднъж ми засвидетелстваха доверие. Няма да повтарям същите общи бележки, с които преди съм започвал по отношение на нуждата от реформи. Мисля, че това е вече нещо съвсем ясно, нещо, което се приема от всички. Аз изтъкнах и съображенията си пред представителите на литовското председателство. Сега по-специално, по-конкретно по доклада става въпрос за продължаване на работата, която сме започнали в предни доклади. Първоначален обмен на мнения, естествено, а, а, е имало, но сега трябва да преминем към етапа на изпълнението при всички положения, поне от страна на комисията. В проекта доклада си съм се опитал да, да отчета напредъка, който е постигнат от комисията в тази област, най-вече през последните няколко години от е, времето на доклада на Либе и от моя първи доклад за, за интелигентното нормотворчество. Като ресорна, като е, водеща комисия, трябва да държим комисията отговорна за изпълнението на тия програми програмите, които, които променят нашето законодателство чрез намаляване на тежестите на бремето. Това е нещо, за което сме говорили преди, разбира се. Сега от страна на, на, на парламента трябва да продължаваме да, да подхождаме нахочиво, да, да намираме начини за подобряване на законодателния процес мисля, че трябва да, да се да продължим да, да прилагаме същите е, принципи, кои, които, които сме прилагали и до сега, т.е. проверката на, на, на пригодността на е, законодателните актове. Също така, а, е, мисля, че могат да се подобри а, е, а, нормотворчеството от страна на комисията, подготвянето на проекти за законодателни актове. Това може да стане чрез приобщаване на заинтересованите страни, допитване до тях и, и осигуряване също така на оценка на въздействието преди приемането. Мисля, че тези проектоактове ще се подобрят съществено и ще се, ще се избегне лобирането от всички страни. Знаем какви политически разисквания се водят сега по въпроса за лобирането и мисля, че е, чрез това можем да, да, да е, допринесем и по този въпрос. Сега по въпроса за оценките на въздействието. Окоръжават ме действието, които вече сме е, извършили, но определено мисля, че можем да направим нещо повече. Дирекцията за оценка на въздействието бързи, върши чудесна работа, но, но резултатите могат допълнително да се укрепят, като се даде повече популярност, видимост на, на тази дирекция. Аз, аз съм предложил на председателския съвет, в който участвате и вие, господин председателю, може да се, може да се е, разгледа един план за работата на отделните е, комисии по отношение на участието на националните е, парламенти, това е една друга мярка, която предлагам като препоръка. Вярвам дълбоко, че трябва да се усъвършенства и да се прилага една подобрена процедура за, за е, червен картон. Така ще отдадем значимото на принципа на субсидиарността. Трябва, трябва да осигурим по-добри възможности за парламентарен контрол. В противен случай няма да, няма да, да постигнем доверие от страна на националните парламенти и ще продължим да живеем в среда на дефицитна демокрация. Това, господин председателю, е в общи линии. Те продължават това, което вече съм предлагал в миналото. Но както винаги и преди, приветствам, ще се радвам на всякакви коментари и, и, и предложения от страна на колегите и ще постъпя както и в миналото. Ще съм максимално отворен за преговори с колеги. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на колегите Тейлор и след това госпожа Лихтенбергер. Uh, um, you, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Карим, за представянето на вашия проект доклад. Принцип за субсидиарност е основно понятие, което трябва да бъде разглеждано на всички равнища на законодателната работа, както е споменато в доклада. За съжаление, това не е винаги така. Има обаче известно объркване между съществуващите схеми, което се отразява в общото заглавие законотворчество, но аз мисля, че трябва да разгледаме някои малки първи принципи. Отчитам, че комисията разгледа по, подобри начина по който разглежда малките и средни предприятия. Това е стъпка в правилната посока, но са необходими конкретни действия, за да може наистина да има полза за бизнеса. Във връзка с докладите за оценка на въздействието, те са много важни. Това е много важно за законодателния процес. Трябва много повече да се направи, обаче за това предлагам, подкрепям решението на комисията да подобри насоките мерките, за да се подобри законотворчеството. Това ще бъде разгледано от комисията с цел намаляването на бремето на, върху а, бизнеса от европейското законодателство. Благодаря. Имам две забележки в тази връзка. Първо, оценка на въздействието. Идвам от комисията по транспорт. Там разгледахме една оценка на въздействието, който представляваше е, изцяло извинение за действията на комисията, а мнението на парламента беше изцяло игнорирано. Ставаше въпрос за е, шофьори на тирове и обединяването на документи. Ние засегнахме аспекти на качеството на труд, засегнахме също така а, начина по който се записват а, данни за пътуването на шофьорите и нашето а, мнение беше изцяло игнорирано от комисията. А, така че, когато парламентът задава въпроси, свързани с оценка на въздействието и те изобщо не биват вземани под внимание, това означава, че а, самият инструмент на оценка на въздействието не работи правилно, ако не бъдат чути гласове против и а, е, не може да става въпрос за обективност, когато определени въпроси просто се а, е, отбягват. А, е, същото въжи и за така наречените гигалайнери, които а, в момента се движат по морските пътища. Тук парламентът също имаше а, искане разходите за бюджетите на държавите членки да бъдат допълнени с разходите за допълнително износване и амортизация на пътищата. Не бяхме чути. оставаме с впечатлението, че има определени мерки, които са от полза на части от бизнеса те се вземат под внимание, други просто се игнорират. Е, това е проблемът за мен. И когато от нас се очаква само да гласуваме и да се съгласим с е, оценка на въздействието, смятам, че това не може да бъде ролята на парламента. Очаквам ние да бъдем е, включени, нашето мнение да бъде зачетено. В противен случай виждам голям проблем и се обръща смисъла на инструмента оценка за въздействието и той се превръща просто в начин комисията да обясни и защити е, своите планове. На това искам да обърна внимание. Второ, участието на националните парламенти. Тук вече обсъдихме някои от основните въпроси и решихме някои стъпки Присъствала съм на случаи на изслушвания на национални парламенти, на които дебатът беше изключително добър и смятам, че трябва да бъдат доразвити тези мерки. В същото време имаме доста място за развитие а именно слабият контрол от страна на държавите членки върху техните представители в съвета. Когато се обсъждат въпроси от европейско значение, възможностите на държавите членки не се използват оптимално от гледна точка на контрола, защото смятам, че националните парламенти могат да работят по-добре с своите представители, да ги контролират, да ги информират по-добре. Но представителите на правителствата в съвета също така трябва да са обект на парламентарен контрол в своите държави, за да се види дали те не защитават по-ограничени интереси от онези, които би трябвало те да защитават. Това според мен е важна контролна функция на съвета, която все още се използва прекалено малко и смятам, че ние трябва да вземем отношение по този въпрос. Благодаря, госпожо Лихтенбергер, господин, господин Карим. Chairman, thank you. Um... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на двете колеги, Ребека Тейлър и госпожа Лихтенберг за техния принос. Определено ще взема предвид много отказаното, особено въпросите свързани с въздействието върху малките и средни предприятия на законодателното бреме и как то се създава на европейско равнище и оттам преминава нататък. Това са естествено неща, които проистичат от по-ранни доклади. Доклад, това като каза госпожа Лихтенберг за оценката на въздействието. Приемам това, което казвате, без желаната независимост няма да постигнем онова, което искаме. И това очакваме всъщност от нашото звено за оценка на въздействието, което вече е създадено. За мен е много голяма изненада, дори на този етап, че все още от комисията постъпват различни оценки на въздействията за решение а, и не за, независимо, не за независима оценка, но това е ролята на оценката на въздействието. Това трябва да се отчете, защото това е една от основните функции на нашия парламент, а именно да поставяме под въпрос констатациите, които ни се представят и да видим дали има независими констатации, е, за да може да се засили работата на госпожа Нибла във връзка с оценка на въздействието и звеното за оценка на въздействието. Мисля, че чуката в отворена врата. Напълно съм съгласен с това. Ние като комисия можем да допринесем е, за развитието на нещата в тази посока. Благодаря. Благодаря. Срок за внасяне на изменение е година. И сега преминаваме към следващата точка, доклада на госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Рядко чуваме положителни новини, свързани с международни споразумения. В този случай за който говорим, ставаше въпрос за изключения в договора за ограничението на авторските права, изключение за лица с увредено зрение, така че те да могат да получат по-широк достъп до литература и информация. За мен това беше изключително важна тема. Първо, защото откакто Европейския съюз прие Конвенцията за правата на лицата с увреждания, ние сме задължени да проверим всички законодателни актове, за да установим дали тяхното действие няма да донесе ам, не моля нези, които искат да говорят, да го направят отвън. А, тук проверихме дали няма да има а, а, на положението за лица с увреждания. Ние разговаряхме и с комисията по петиции и разработихме и ясно становище по този въпрос, защото от чисто принципни съображения, свързани с носителите на правата, имаше необоснован протест срещу изключенията. И успяхме да идентифицираме точки, които трябва да бъдат взети под внимание във връзка с договор. Мога да кажа, че хода на преговорите в Маракеш, на това място искам да благодаря на бившия ни колега Девид Хамърстайн, който ме държа в течение, който присъстваше на преговорите в Маракеш. Той присъства и днес тук. Благодаря му, че той защитаваше позицията на парламента по време на преговорите и съпътстваше развитието връзка с това досие. Преговорите бяха доста депресиращи и изглеждаше като че ли по принципни съображения ще се вземе решение, което ще бъде в ущърп на интересите на хората с увредено зрение. Слава Богу, в хода на преговорите имаше положително развитие. И интересното беше, че не непременно държави членки на Европейският съюз изказаха положително становище. Това, например, беше Ватикан. По нареждане на новият папа, те излязоха с специално становище – самата аз не непременно съм защитник на позицията на Ватикана, но а, тук трябва да кажа, че ам, влиянието на новия папа беше много положително. А, държави като Япония, Швейцария, Буази, Бразилия бяха основен двигател в обсъждането и по този начин успяхме да постигнем добри решения за лицата с увредено зрение. И под чертата можем да кажем, че постигнахме около 85% от задачите, които си бяхме поставили. Следващата ни задача е да приведем в действие заключенията, т.е. процеса на ратифициране. И тук искам да поставя това като въпрос. Този процес трябва да започне в възможно най-кратки срокове. Бих се радвала, ако в Европейският парламент се предприемат действия, в съвета също така, за да се стигне до реализиране на допълнителните права за хората с увредено зрение. Информирах се и мисля, че това е първият случай, в който става въпрос за равнопоставеност на лица с увреждания и интересите на тези групи са поставени над интересите на промишлеността на економиката. правата се разпростират далеч отвъд правата, които лицата с увредено зрение обикновено получават. Ние като парламент можем да се радваме много, че сме постигнали такъв успех. Защото онова, което ние очакваме от този договор е решаващо за добрите резултати и можем да се гордеем с това. Но смятам, че е нужно ратифицирането и прилагането на тези договорености да бъдат стимулирани е, по цял свят. Благодаря на всички, които се ангажираха с тази кауза и които ни подкрепиха. Благодаря на колегите от Комисията по петиции. Благодаря на всички мои колеги, на неправителствените организации, които участваха много компетентно и многобройно. Благодаря, господин Берлингуер. Има думата сега. mi е, sembra che molto, molto giustamente Ева абя. Струва ми се, че колегата е много прав да подчертае един конкретен факт. Тя подчертава много важната роля на Европейския парламент по а, този проблем, по този текст. Аз мисля, че това се дължи на факта на последно място, че Ева Лихтенберг е ангажирана с този проблем и хвалила много светлина по него. Преди известно време Европейски съюз беше доста доста объркан и озадачен по тази тема и то не помогна, не спомогна за постигането на резултати. Естествено, Става дума и за отношенията с други големи държави, включително и Съединените щати, които проявяваха доста подозрителност и съмнение по всички тези въпроси. Има една друга причина, поради която работата по по-добрия достъп за лица с увредено зрение не е постигна напредък. Ние повдигнахме този въпрос, когато обсъждахме вчера авторските права. Смяташе се, че е малко опасно да се въвеждат повече изключения за хора с увредено зрение и че това се смяташе, че може да се създадат пробойни в цялата система на защита на авторските права. Мисля обаче, че има шанс за положително развитие, защото в момента вече много хора заемат по-отворена позиция по авторските права. Има нови начини за използване на мрежата, свързани с авторското право. Преди малко гласувахме единодушно тук в нашата комисия и това показва, че има напредък, но той не е достатъчен, защото трябва да отчетем и международните договори. Отново тук има забавяне, има нежелание да се постигне напредък, но слепите, незрящите и хората с увредено зрение трябва да бъдат взети предвид за да може а, хората с а, увредено зрение в целия свят да се възползват от това. Технологията направи чудеса да облегчи на зрящите и лицата с увредено зрение да а, четат не само чрез браил, а и чрез превръщане на писмения текст в звук. Технологията се развива, но не се използва поради а, е, егоизма на притежателите на авторските права, които задушават системата. Наистина постигаме известни резултати и това е много важно. Мисля, че комисар Бърния също изигра важна роля. Не той проявяваше неохота, комисията като цяло, комисар Бърние придвижи нещата и госпожа Прат в комисията също така спомогна за това. Те е, всъщност наблюдават е, преговорите и, се, и опитаха да постигнат напредък в Марокко. Те промениха цялата картина. Отначало ние бяхме много песимистично настроени, но те промениха а, насоката. А, съгласен съм с това, което каза Ева, когато спомена а, отношението на папата. То, това не бива да бъде пренебрегвано. И като италянец, трябва да кажа, че самия факт, че папата посети остров Лампедуза, което е на прага на Африка, така да се каже, беше един много важен акт от негова страна. В период на надигащ се расизъм, мисля, че жеста на папата с посещението на остров Лампедуса ще има голямо въздействие върху информираността на хората и трябва да мислим също така за всички онези, които се удавиха, опитвайки се да достигнат Европа. Те лежат на морското дъно и когато говорим за хора, които са незрящи или с увредено зрение, трябва да ги разглеждаме като човешки същества. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Можете ли да ни информирате как стоят нещата във връзка с ратифицирането? Председателят, аз мога да се информирам неформално. Принципно трябва да получим тази информация от съвета, но аз мога да попитам в секретарията и на следващото заседание ще ви кажа. Добре, сега приключваме с тази точка от дневния ред. Искам да използвам възможността да благодаря на госпожа Кнюфе. Тя седи от а, дясната ми страна. Това е дневният последен ден в нашата комисия. Отива да работи в комисията. Тя беше изключително а, голяма наша помощ работеше върху важни досиета, ще ни липсва, но и пожелаваме много успех в новата и дейност като сътрудник на кабинета. Um Преди да продължим с съвместното заседание с Комисията по правата на жените, в 12 часа ще имаме друго съвместно заседание с комисиите Авко и Либа във връзка с програмата от Стокхолм. То ще се състои в 4Q1. Трябва да сменим залата, след което няма да се върнем обратно в тази зала защото за изслушването в днешния следобят има 120 участника и ще останем в по-голямата зала 4Q1. Сега искам да поздравя колегата Густавсон с нашите колеги от Комисията по правата на жените и сега предавам е, председателството на колегата Густавсън. Аз трябва да изляза за малко. Моля, продължете, господин